Mes chers collègues, nous allons commencer la séance. Уважаеми колеги, нека започваме работата си. Моля, заемете местата си. Alors, nous commençons. И така започваме с работата си тази е, днешния следобед с изслушване за Европейската стратегия за мобилност с ниски емисии. Комисията по транспорта, която председателства му, организира днес това публично изслушване по е, темата, която съобщих и целта е да има доклад със същото заглавие по становището на комисията. Преди да започнем работата си по тази тема, докладчикът Бас Ейхалт и членовете на комисията по транспорта взеха решение да изслушат експерти по темата, вземайки предвид темите, с които се занимава въпросното съобщение и хоризонталните е, въпроси, които засяга във връзка с околната среда. Представители от Комисията по околна среда също са поканени на това изслушване, както и всички, които са работили по... в е, комисията по емисиите от автомобилния транспорт. Изслушването ще бъде разделено на две части. Първо, е, ще има представител на Европейската агенция за околна среда е, във връзка с емисиите. И ще имаме възможност да разгледаме и външните разходи на транспорта. След това представители на промишлеността, отговорна за различните типове транспорт. Модератор ще бъде господин Басейхаут е, тук до мен, който е докладчик в Комисията по транспорта по тази тема. За да спестим време, Въпросите ще бъдат събрани заедно след втората кръгла маса. Добре дошли в, в комисията по транспорта. Къде са изказващите се? Ето там. Добре. Уважаеми дами и господа, имате по 7 минути всеки, за да направите изказванията си. След това господин Бас Айкат ще ръководи втората част и там времето за изказване ще бъде малко по-дълго, тъй като това ще е кръгла маса, която са посветени 45 минути и ще бъдат изслушани представители на промишлеността. И така, нека първо да дам думата на нашия докладчик от Комисията по транспорта по тази тема. Заповядайте, господин Басеката. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Важно е да се чуят експертите днес. За това ще бъда кратък. Работя по доклада и смятам, че е изключително важен този дебат за бъдещето на транспорта с ниски емисии. Съобщението на комисията от юли миналата година ясно показва, че декарбонизацията на транспортния отрасъл е един, е, едно от най-големите предизвикателства след споразумението от Париж – Знаем, че там се взе решение да се положи усилия да се ограничи глобалното затопляне до под 2 градуса и дори с желателна стойност градус и половина. Но това има много сериозно отражение върху множество различни отрасли. Енергетиката е един такъв отрасъл със сигурност. Транспортът обаче е друг такъв отрасъл, към който не е насочено достатъчно внимание. Комисията в своя доклад от юли миналата година насочи вниманието към тази тема и Европейският парламент ще излезе със своя позиция по въпроса. За мен това е нещо изключително важно, защото нашата цел е да дадем и някои насоки на Европейската комисия за законодателните предложения, които предстои тя да изготви. И така, госпожо председател, тук има двама представители, които се занимават с въпросите в общ план първо. Тук има представител на Европейската агенция по околна среда, който говори за развитието на транспортния отрасъл много неща се случват, разбира се, но е добре да имаме представа как се отразяват нещата и в други отрасли. След това ще изслушаме друго изказване, което е, има за цел да се занимае с въпроса за цените. А, важна тема в изявлението на комисията. Темата е винаги е от значение. И е, ще говорим много за различните типове транспорт. От там нататък е, ще има обсъждане на различните типове транспорт. Няма как да бъдат поканени представителите на абсолютно всички видове транспорт, но се опитахме да поканим а, представители на пътния транспорт, авиацията, морския транспорт и речния транспорт. Така важно е да се знае какво се случва в съответните отрасли, какво е направено до тук, как и с какъв темп вървят промените и какво е необходимо да направят взимащите политически решения в областта. Важно е да работим под формата на дискусия. И за това слагам край на моя монолог, защото най-важното днес е да изслушаме експертите. Заповядайте. Благодаря, господин Айкхаут. Благодаря вас. И така, първата част от дискусията ще изслушаме Алфредо Санчес Висенте, представител на Европейската агенция по околна среда. Имате 7 минути, заповядайте. Благодаря много, че ме поканихте. Благодаря, че е, поканихте Европейската агенция за околна среда. Е, за да поговори за мисиите от транспорта. Изготвил съм слайдове а, в допълнение на изказването си. Казвам се Алфредо Санчес Висенте, проектен менеджер за транспорта в Европейската агенция по околна среда, базирана в Копенхаген. Нека първо да подчертая колко е важно да се разбере значението за еми... на емисиите от транспорта за околната среда. Всъщност, когато говорим за емисии от транспорта, има множество различни фактове. Има газове и замърсители в атмосферата. Но оттам нататък тези мисии се отразяват отрицателно и на човешкото здраве, и на климата, и на екосистемите. За човешкото здраве замърсяването на въздуха е най-важният отрицателен фактор в Европа. Всичко това се отразява и на продължителността на живота. По отношение на климата увеличават се парниковите газове. Увеличават, покачва се морското равнище, има природни бедствия, а, които се влушават по въздействие и мащаб, като наводнение и суши, транспортът да да принася значително и за парниковите газове и за частиците замърсяващи въздуха в Европейския съюз. А, да не говорим, че има и друг тип замърсяване, шумово замърсяване. Нека да говорим за качеството на въздуха. Политиката в областта на качеството на въздуха постига резултати за подобряването му в градовете в Европа, но все още има предизвикателства. Погледнете картата. Тук виждате данните за азотният Влокис. Той е тясно свързан с транспорта. Граничните стойности се надвишават на много често в Европа. Виждате точките с различни цветове на картата. 94% от замърсяването идва от трафика. 60% от пътния транспорт, а в някои страни още повече. 80 и дори повече процента. Как допринасят емисиите на въглероден и за лошия въздух? Става дума за политиката за превозните средства и някои страни всъщност не отговарят на регламентацията за качеството на въздуха. В някои страни започва приложението на сериозни мерки за намаляване на емисиите от трафик. Що се отнася до транспорта и емисиите на парниковите газове, транспортът е един от основните източници на тези емисии. Една четвърта от парниковите газове в Европа. И това е единствения отрасъл в Европа, в който продължава увеличаването от 90-та година насам. Емисиите от транспорта се увеличават постоянно от 1990 година насам и са с 20% над нивата от 1990 година. Има спад, когато се усети рецесията в Европа. Това е първия спад от 2007, но през 2014 година, съгласно първите данни, с които разполагаме, емисиите изглежда отново са се увеличили. Прогнозите за транспорта на държавите членки казват, че съгласно мерките, които съществуват в момента, Настоящата тенденция няма как да доведе до намаляване на емисиите от парникови газове. Европейският съюз обаче е поел ангажименти да намали парниковите газове. Ангажиментът е международен. Целта е да се намали излъчването на парникови газове от транспорта до 60% от 1990 година и това да стане до 2050 година. Ако погледнем напред към бъдещето, очаква се транспортът да продължи да се увеличава от 2010 до 2015 година. Очакваме увеличение на 40%, транспорта превозващ стоки 58%. Това означава, че основното ни предизвикателство е да намалим вредното влияние върху околната среда, вземайки предвид, че транспортът се увеличава. Технологичните постижения в транспортния отрасъл са довеждали до намаляване на емисиите, но пък търсенето на, различните типове транспорт се увеличавало и това е компенсирало положителния ефект. Енергията, необходима да, за покриване на 100 км, се е намалила през последното десетилетие. Т.е. колите са по-ефективни, оба, обаче пък се карат много повече коли и се карат и се шофира много по-дълго, отколкото в миналото. Ако пътническите автомобили престанат да използват изкопаеми горива, нещо, което не е невъзможно, а в други типове транспорт, като авиотранспорта, това е доста по-трудно постижимо. За това на различни нива са необходими различни мерки за постигане на целите. Транспортът отговаря за една четвърт от емисиите на парникови газове в Европа. И той допринася значително за влушаването на качеството на въздуха. Това е единствения от големите економически отрасли в Европа, в които емисиите са над нивото от 1990 година. Има връзка между економическата дейност и търсенето на транспорт и между транспорта и емисиите. Подобренията в технологичен план а, водят до положителни резултати, които обаче се неутрализират от увеличаването на транспорта. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин Санчес. Действително спазихте времето си за изказване. Призовавам и господин Сатър да направи същото. заповядане. Микрофон за оратора. Okay, nochmals. Още веднъж започвам. Казвам се Даниел Сутър и съм от е, частното бюро Инфлес в Цюрих. От е, доста години работим по екстернализацията на разходите на, е, в сектора на транспорта. Ангажирани сме и в проекти и проучвания, възложени от комисията. Ще видим какви са последствията от външните разходи Какви са всъщност тези външни разходи? Е, става дума за разходи, които възникват в рамките на транспорта, но не се поемат от самите транспортни компании, а от външни източници и в този случай обикновено това е държавата. Т.е. говорим за невъзможност на пазара да обслужи, така да се каже, външните разходи. И е, по този начин всъщност е, е, можем да говорим и за екстернализация на някои от ефектите във връзка с тези външни разходи. Кои са тези външни ефекти? най-вече във връзка с здравето, производствени е, инциденти, происшествия по време на работа и на функциониране на транспортните системи, щети от материален характер. Пет са основните сфери във връзка с околната среда, замърсяване на околната среда, шум, и е, промени в климата. Същевременно има и разходи, свързани с е, е, инцидентите при работа. И така, най-новите изследвания смятат, че външните разходи в транспорта се равняват на 510 милиарда евро годишно, като около 93% от тях се падат на сухоземния транспорт. Това са данни за 2008 година. Междувременно тези данни вече са се променили. По-ефективните и модерни двигатели допринесоха за намаляване на процента, който се пада на автомобилния транспорт, но някакви радикални изменения не се предвиждат за близкото бъдеще изчисленията са направени на база пътнически транспорт и товарен транспорт над един тон. В ляво виждате всъщност данните за леките автомобили, след това следват товарните превози, след това ЖП транспорта и накрая вътрешните водни пътища. Външните разходи е, при е, железопътния е, транспорт са много по-низки, отколкото при автомобилния превоз. Можем да кажем, че те са повече от 9 пъти по-високи и така на тон и километър в е, рамките на ЖП транспорта има много по-малко е, външни разходи. Това е, е категоричната констатация. Интернализацията на външните разходи се използва в Европа от известно време, но при всички положения не изцяло, не повсеместно. А, знаете, че в определени страни има пътни такси най-вече за товарни автомобили. Е, в Германия е, се предвиждат е, такава пътна такса и за тези, които замърсяват в по-голяма степен въздуха. В Швейцария външните разходи са изцяло обхванати от пътните такси. Освен това, има е, транспортни средства, при които в много по-голяма степен забелязваме екстернализация на интернализация на, на разходите, да кажем, въздушния превоз. И така, виждате какво е значението, да кажем, на тази интернализация, пътните разходи, пътните такси. Тук се смята, че така, по този начин се разтоварват бюджетите на съответните държави. Това показва пътната такса в Швейцария. Тя бе е, въведена през 2001 година. Последващите изследвания показаха, че разходите на километър намаляха близо с една четвърт и съответно и емисиите също са, бележат тенденция към намаляване. Но все пак решаването на проблема не може да се очаква единствено по този начин, най-вече по отношение на климатичните промени, няма голям ефект 56 са, а, а, са автомобилите, 56 хиляди, които а, в момента отговарят на изискванията в годишно, които се пускат в движение годишно и отговарят на изискванията за Швейцария, но това не е достатъчна цифра. И така, предизвикателствата пред които сме изправени е, на научна основа. Е, е, може да се каже, че най-вече генерална дирекция МУФ е стигнала до актуални данни за външните разходи които са най- актуални. Е, директивата за евровинетките е, прокара пътя е, за решение на част от външните разходи, кои, които да покрият и е, отчасти разходите във връзка с околната среда и отчасти разходите с, е, климатичните, свързани с климатичните промени. За постигане на целите ни са необходими и регулаторни мерки, като например нови пределно допустими стойности за емисиите. В този смисъл аз очаквам все още решителни стъпки от страна на институциите. Благодаря. Без да повече време, дам думата на нашия модератор, господин Бас Айкхаут, за втората част на тази кръгла маса. Заповядайте. Uh, какво ще направим сега? Сега вече преминаваме към дискусионния панел. И след това ще имаме е, близо 45 минути за въпроси и отговори. Поканили сме шестима експерти, които представляват различните видове транспорт. И всеки от тях ще ни разкаже е, какво се случва в е, съответния е, сектор. Първо ще дам думата на Ерик е, Жонар, е, генерален секретар на Европейската асоциация е, на е, е предприятията е, в автомобилостроенето. След това Матиас Метке, който е от е, Международния ЖП е, съюз, е, Михаел Бъш, който е експерт от швейцарските железници и след това ще преминем и към Airbus Тири Навачик, който е директор отговарящ за европейските дела на е, групата Airbus. И накрая ще чуем и Инланд е, Карин Дешкепер, която отговаря е, за вътрешните водни пътища. Тя е директор на Бюрото за европейска навигация на вътрешните водни пътища. Най-вероятно ще чуем нещо по-различно от вас във връзка с външните разходи, които са най-високи за момента в автомобилния транспорт по пътищата. Какви са най-новите моменти в развитието и как вие виждате перспективата за в бъдеще? Благодаря ви. Начинът по който виждаме бъдещето ние в сектора на автомобилостроенето, как виждаме нашият принос за нисковъглеродната мобилност, се основа върху четири стълба. Първо, възоснова на последните промени тенденции, основният ни акцент е, че трябва да гарантираме към това да вървим към ниски нива на емисия. И от септември 2017 година вече ще започне работата по изпитването на нови видове автомобили. Второ, също така и изгарянето на горива. Разбира се, повечето от превозни средства днес използват двигатели за вътрешно гориво. И ние трябва да помислим как да оптимизираме тези двигатели. Трябва да гарантираме това, че сме изчерпали всички възможности за подобряване на двигатели, които работят с гориво. И тук много важна роля принадлежи на дизела и неговото подобряване. Също така третия стълб се отнася до нискоемисионни превозни средства и в перспектива превозни средства с нулеви емисии, които работят с альтернативни източници на енергия. Разбира се, тук също така трябва да мислим за биогорива. Това разбира се е една спорна тема, но нека да сме наясно, че тук имаме предвид второ поколение биогорива, природният газ също така е едно решение, което позволява да се намалят емисиите въглероден диоксид и след това говорим за нулеви емисии, тук трябва да мислим за електрификацията. И четвъртия стълб, четвърта стратегия, това е използването на цифровизацията за по-ефикасни движения, за по-ефикасни методи за движение, за трафика. И тук виждаме големи възможности. Това също така е и заведено преден план в съобщението на комисията. Там се говори за междинни стъпки към самостоятелно движещи се превозни средства и петият стълб, нещо съвсем ново, разглеждане на потенциала на нови бизнес модели, придвижването като услуга, споделянето на коли. Тук отново сме на една нова територия, тя е нова за повечето от нас в сектора, но също така вече много производители са започнали да проучват какво означават тези нови модели, за да се насърчи декарбонизацията. Да. И последващи въпроси. Вие говорихте за пет стълба и говорихте в третия стълб за нискоемисионни превозни средства и преминаването към превозни средства с нулеви емисии. Но не мислите ли, че този превод може да доведе до едно застопоряване, едно буксуване на нивото на нискоемисионни превозни средства, нещо, което няма да позволи да се премине към превозни средства с нулеви емисии. Първо, ние имаме нужда от преходен период. Не можем да прескочим от ситуацията ни днес към ситуация с нулеви емисии. Имаме нужда от преходен период, затова ние в сектора продължаваме да молим да се позволи да се използва дизела, който отговаря на съответните законови изисквания, защото когато говорим за електромобили и нисковъглеродни емисии от превозните средства, трябва да помислим за това, че става дума за огромна промяна в производството. Нещо, което изисква преходен период, който ще засегне работните места. В крайна сметка ние не можем да извършваме революция. Трябва да работим поетапно. и каква политика е необходима за това? Има някои държави, в които се задават целеви показатели, свързани с, превозни средства с нулеви емисии. Вие знаете за тези държави, кои според вас са политическите подходи за най-разумния начин за осъществяване на този преход. Първо, ние сме за един комплексен подход. В крайна сметка трябва да мислим не само за автомобилния транспорт, трябва да мислим за цялата картина. Второ, имаме нужда от системен, взаимно обвързан политически подход, който е свързан и с промяната в климата, и с качеството на въздуха. Преди сме говорили само предимно за първи аспект. Трябва, разбира се, да разглеждаме всички важни аспекти и трябва да имаме повече съгласуване в самите държави и между държавите, за да се знае какво се прави. Защото в момента ние знаем, че има различни инициативи, предприемани от различни общини, най-вече големи градове. И това означава, че в различни градове започват да се произвеждат, да се използват различни видове превозни средства. Трябва повече съгласуваност. Имаме нужда също така от технологична неутралност, защото искаме да имаме системи за предвижване с ниски емисии, нулеви емисии в бъдеще. Трябва да позволим иновациите да се използват максимално. Например, много се говори за електрическите превозни средства, но сигурно има и други средства, затова трябва да дадем на възможност на инженерите, на специалистите да мислят. Също така трябва да помислим също така за мобилността. Не можем да мислим само краткосрочно, трябва да мислим дългосрочно, трябва да планираме, особено когато имаме амбициозни цели. Четвъртият аспект е подновяването на парка на превозните средства. Ако разгледаме проблема с качеството на въздуха, ще видим, че най- новите превозни средства са само 5% от всички, 95% от превозни средства са стари и те замърсяват въздуха. Т.е. ние трябва да насърчаваме да се обновява парка, да се използват най-новите технологии. Също така е много важно държавите членки да инвестират в инфраструктурата за презареждане, включително с гориво, но и с електричество, защото ако потребителите не видят, че докато потребителите не видят, че има такава инфраструктура, те няма да доверят на новите технологии. И ние имаме нужда от такива станции, не само край магистралите и големите пътища. Ние също така трябва да помислим как да инвестираме в тази инфраструктура в търговските сгради, в частните домове. Шесто, обществените поръчки могат да изиграят огромна роля и да насърчат пренасочването към по-чисти превозни средства. Следващото. Имаме нужда от политика, която да е много ясна или поне по-ясна, що се отнася до декарбонизирането на горивата. Аз вече говорих, важно е да има яснота по биогоривата. Има горна граница за първото поколение биогорива, но второто поколение биогорива могат да представят огромен потенциал. И те са особено необходими, когато говорим за товарни и най-вече тежкотоварни автомобили. Мисля си, че по този начин можем да прехвърлим мост към вашия съсед, който е специалист по альтернативни горива, но може би от гледна точка на Международния съюз за автомобилен транспорт, можем да разберем как се разглеждат последните тенденции. Но също така знае се, че от 2050 година автомобилния сектор, сектора на автомобилния транспорт трябва да постигне 60% намаляване на емисиите. Как смятате да постигнете това? Много ви благодаря, господин Екхот. Уважаеми дами и господа, уважаеми депутати, много се радвам да се изказвам пред вас от името на моята организация. И разбира се, много неща могат да се кажат. Аз разбирам този подход, който е възприят и той е за мен полезен. И може би ние можем да дадем своя принос. Нашата организация, нашите членове от цял свят представляват стотици хиляди Фирми, работещи в областта на автомобилния транспорт, също така това означава стотици хиляди дейности и потребители. Малко съм загрижен, когато чувам, че емисиите продължават да нарастват в нашия сектор, емисиите намаляват, защото аз представлявам търговските дейност, дейност и това означава такива дейности като таксита и също така търговски превози, превози с търговска цел, включително и товарни превози. И при нас пазарът е по-разнообразен. Ние трябва да помислим как по-добре да използваме търговските услуги, които нашият сектор вече предлага днес. Вече говорих за социалната отговорност на нашия сектор, но преди всичко – ние сме един печеливш бизнес. Нашите оператори всеки ден трябва да си задават въпроса как да печелят пари по начин, който да е максимално щадящ за околната среда и който е максимално приемлив от обществото. Високо оценяваме този дебат и поканата да се изкажем тук. Бих искал да задам въпроса дали има такова нещо като мобилност с нулеви емисии. Може би по-добре е да говорим за емисии по време на целия жизнен цикъл, но може би това е нещо, за което се забравя при обсъжданията. Бих искал да се спра на основната тема. Нашият сектор не се изчерпва само с дизелгейта и с пътническите коли. И мисля си, че се забравя за това. Нека да взема автобусния сектор, ако искате да предвижите 50 души с автобус, то ще ви трябват по-малко от 30 литра на 100 км. Значително повече е потреблението на горива с, частен автомобил. Ние се стремим към по- малко потребление на гориво и това е нашият естествен интерес, защото искаме да пестим от разходи, за това ние искаме да се придвижим по-близо до по-малко потребление на гориво, т.е. по-малко замърсяваща околната среда дейност. Разбира се, ако говорим за дизел или за подновяване на парка, много е важно да се отчете, че, например, вече е много голяма ефикасността в сектора на товарните превози. И ако ме попитат дали е достатъчно да се постигне подновяване на 100% на парка до 2020 година, аз ще кажа да, това е възможно, това е прекалено амбициозно. Така че ако не мислим само за дизел, искам да кажа, че нашият сектор е много за ефикасното потребление на гориво, но отново отказването от дизела и да се говори за преходни горива и преминаването към електромобили е нещо, което може да доведе до едно такова буксуване, за което вие говорихте. Мисля си, че ще бъде много сложно да бъдат накарани операторите да вярват, че трябва да купуват непрекъснато нови и нови технологии, да плащат за това. Разбира се, бизнесът в областта на енергетиката е много вълнуващо. Искам да кажа следното. Има много начини да се съхранява електроенергията и да се използват възобновяеми източници. Не е сложително това да е акумулатор или батерия. Това може, например, да бъдат течни горива. За това трябва да избегнем един дебат на в който се средочам само на конкретни неща. Трябва да говорим за по-общата картина. Разбира се, също така трябва да се проверява каква е фикусността спрямо разходите, които поемат операторите. Е, тук и слушахме доклада за отчитане на външните фактори и тяхното стойностяване. И е, разбира се, важно е да се правят подобни изследвания, добре е да има такова изследване на пътния транспорт. Си искам да чуя мнението на другите сектори, как можем да работим по-добре заедно. Имаме нужда от всички видове транспорт. Няма един вид транспорт, който да е по-добър от другите. Така че това е нашата позиция. Благодаря ви. И сам да спра върху политиката. В момента се обсъжда стандартите за въглеродни емисии за товарните автомобили и други видове автомобили, Европейският съюз тук далеч не е лидиращ. Вие знаете по-добре като международна организация в САЩ и производителите на Volvo и Mercedes Benz бяха попитани за това какви трябва да бъдат стандартите. Какво мислите за ситуацията в Европа? Благодаря. Според мен Европа е най-инновационната област в света, що се отнася до пътния транспорт. Много силни са производителите у нас и що се отнася до лидерство в областта на технологиите. Голяма част от него е именно тук, в Европа, що се отнася до заедостта, економическия растеж, що се отнася до производствения капацитет с акумулатори. Той е основно в Европа, не е в Съединените щати или в Китай. От тук нататък трябва да се занимаем с намаляване на емисиите. Европа винаги е била изключително амбициозна. Насръчаваме европейците да продължат да работят в същия положителен дух, но просто да се работи целесообразно. Внимателно следим дебатите за стандартите за въглероден двуокис, защото ако се въведат такива стандарти за леки е, търговски превозни средства, да кажем, а, за таксита, защото те се използват пет, е, те са отличен пример, използват се пет пъти повече от стандартен автомобил. Ако се подходи твърде амбициозно, може да се унищожи пазара. Операторите трябва да могат да купят даден продукт а, е, на разумна цена. Инвестициите са от значение. Всеки грам въглероден двуокис, е, който намалим, ще струва нещо. Това, ако не е целесъобразно, ако не е ефективно от гледна точка на цена и ползи, тогава ще загубим много. Затова е добре непрекъснато да се поддържа връзка с транспортните оператори. Благодаря, че ни каните тук. И ние бихме се радвали да има добри стандарти за търговските превозни средства. Също времено трябва да ви предоставяме данни е, от най-актуалните ни събрани данни. Благодаря, преминаваме към господин Бош от швейцарските железници. Първият въпрос, който искам да задам е какво ще кажете за напредъка в промяната на типовете транспорт, които хората използват за придвижване. Благодаря много, че имам възможност да се изкажа на това изслушване. И че поканихте представителите на швейцарските железници и изобщо на железниците като цяло има няколко мерки, които са необходими. Господин Сутер вече представи положението в Швейцария, където имаме ясна цел за транспорта в Алпите с тежкотоварни автомобили. Целта е да се намали броя на превозните средства е, преминаващи през Алпите, а, е, и имаме определени зададени цели, които, е, по които напредваме, но все още не сме ги постигнали. За тази цел трябва да се адаптира инфраструктурата още повече. Швейцария има алпийска програма, която е структурирана по такъв начин, че лесно се пре... осъществява прехвърлянето от един тип транспорт към друг. Друг важен въпрос, свързан с изказването на господин Жонар, са електрическите автомобили. Важно е да има на гарите места за зареждане на електрически автомобили. Така хората отиват. Там оставят колата да се зарежда и се качват на влака за по-дългата част от пътуването си. Трябва да се дадат възможности на хората да избират най- по-отдачния начин на транспорт. И така, има възможности за сътрудничество. Всеки да използва онзи тип транспорт, който най-добре отговаря на неговите потребности. Говорите за промяна в типовете типовете транспорт. имаше обаче и дебат за външните разходи. Може ли политиката да изиграе роля тук? Да, разбира се. Важно е външните разходи да се интернализират, за да се праща действителната пълна цена за мобилността. Какво смята вашият колега, който току-що се изказа преди вас по тази тема? Интересен е дебат, но и доста спорен. Интернализирането на разходите. Как ви се струва това като предложение? И във вашата организация готови ли сте да участвате в този дебат? Да, важно е, но трябва да се вземат преди всички типове транспорт. Това беше споменато по-рано пътният транспорт вече плаща, пряко или непряко. И това, може, това трябва да се прилага на всички типове транспорт. Това въжи и за пътните такси, за тежките а, ав, автомобили, а, тежкотоварните автомобили. А, ние вече плащаме доста, а останалите типове транспорт не плащат. Съгласни сме. Начинът по който е организиран пътни транспорт и е, таксите и данъците, които се налагат, е, пътническите автомобили, дори гражданите вече си плащат данъци, като регистрират автомобилите си, има всякакви данъци, пътни данъци. От там нататък какво се случва с тези данъци? И използват ли се тези данъци, за да се подобри пътната инфраструктура? Инвестират ли се от местните власти, за да подобрят е, мобилността? Това е важният въпрос. Ако се добави още по-голямо данъчно облагане, трябва това да е балансирано. Най-малкото навсякъде в Европа нещата да се уеднаквят, защото данъчното облагане е сред националните компетенции на държавите членки, не е европейски а, не сред европейските правомощия. И би било добре да има малко повече последователност в тази област, малко повече координираност между различните страни. И в тази връзка е добре да има стимули навсякъде в Европа, за да може гражданите да бъдат насърчени да, купят, да купуват а, а, чисти автомобили. Има схеми, обаче те са най-различни. Критериите в една страна са различни от критериите в друга. Затова, ако наистина сериозно подхождаме в Европа и искаме да стимулираме ем, преминаването към по-чисти автомобили, първо трябва да се занимаем с стимулите, които вече съществуват в повечето европейски страни. И също времено да намерим начин да ги хармонизираме. Знам, че това е почти невъзможно, но поне можем да започнем с обмяна на добра практика между държавите членки, за да може едни, да, едните да се получат от другите и да се придвижим напред възможно най-добре. Благодаря. Да, цялостната идея за хармонизацията а, е въпрос, който вземе предвид тук в Европейския съюз, но все още има а, национални компетенции в различните страни. Има различни подходи. Знам, разбирам защо това според вас е пречка, но също времено настоящ начин на функционирането на Европейския съюз е такъв, че такива правомощия няма на европейско равнище. Искате ли да отговорите или да преминем към въздушния транспорт? Във връзка с казаното от господин Йонар, трябва да се насърчи използването на повече споделен транспорт и по-малко частни автомобили. Как? Ами, чрез подкрепа за други е, услуги, операторите, операторите на, на автомобилния транспорт да, в вид на а, автобуси, например, могат да бъдат насречени. Тук говорим за промяна в рамките на пътните превози. Ще дам един пример. Германия 178 000 автомобили, 167 000 дизел. Ня... Много по-малък брок... брой а, природен газ и съвсем малко електрически. Ако всички станат електрически от днес за утре, намаляването на азотния двуокис пак ще е нула, защото автобусите не са отговорни за е, тези емисии, а те всъщност помагат за намаляването на емисиите в градовете. Господин Новачик от Airbus. По въпроса за ефективност има някакви лимити в крайна сметка някакви граници, от кои, отвъд които не може да се премине, що се отнася до постигането на ефективност на двигателите с вътрешно горене. В такъв случай, какви други стратегии се разработват в Airbus за намаляване на емисиите? Нещо, което е с крайна сметка свързано и с намаляване на разходите за гориво, което със сигурност е, е стимул. Госпожо председател, господин Нейхаут. Да, благодаря ви е, за възможността да говоря тук във връзка с е, мобилността с ниски емисии. Добри новини. Е, междувременно вече бяха уточнени мерките, един цял пакет, именно за повишаване на ефективността в рамките на групата Airbus с 80% ще намалим емисиите на търговските лайнери с и до 2050 година смятаме с, с 45% да понижим емисиите като цяло в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване се предвижда е, е, въвеждането на нови технологии до 2020 година, най-вече по отношение на е, двигателите, и, които ще доведат до енергийни економии. Нашите самолети са ни от най-ефективните но се налагат допълнителни усилия. разглеждаме нещата във връзка с Сезар, като по този начин се надяваме да постигнем подобряване на ефективността. И още нещо, което е важно във връзка с електрификацията на двигателите в кръг кратки и средни срокове смятаме, че е, ще, трябва да се направи е, ревизия е, на директивата за възобновяемите енергийни източници и се надяваме, че ще можем да допринесем за промяната на горивата които се използват във въздухоплаването и от тук се очаква и положителен ефект за Европа като цяло. Карбонизацията, нарастването на емисиите в рамките на въздухоплаването са свързани с увеличаването на сектора на въздухоплаването в Европа. Но за да се постигне по-голям ефект в, по отношение на въглеродните емисии, би трябвало да мобилизираме и много повече партньори извън Европа, така че да заработи истински системата за търговия с емисии. И така, продължаваме да действаме, продължаваме да мислим за е, това как бихме могли да извършваме е, по-ефективни превози е, и времено да бъдем конкурентно способни е, като сектор, е, не само в Европа, но и в световен мащаб. Да, вие говорите за е, пакет от мерки е, по отношение на авиацията. Въпросът ми е, е какво, как стоят нещата с альтернативните горива. Ние най-вероятно ще проведем дискусия малко по-късно точно по тази тема. Технологиите са изключително важни за политиците, е, но и за е, горивата, които се използват, те не са неутрални по отношение на технологите. Също време, но когато говорим за биогорива, смятаме, че те са, така да се каже, независими от технологиите. Но въпросът ми е, ако говорим за неутралност по отношение на технологиите, как чрез биогорива бихме могли да стимулираме развитието в въздухоплаването? Ние имаме е, естествено и е, една определена е, политика в това отношение и смятаме, че една конкретна политика по отношение на технологията бих могла да допринесе за положително развитие. Ако говорите за технологична неутралност, тогава става дума за е, е альтернативни горива. А, е, е, ние имаме такива е, вече разработки в това отношение, е, но е, политиката за възобновяемите енергийни източници като проект, има вече такъв направен акт на комисията, е, обещава едно е, по-добро развитие. Е, Изключително важно е при всички положения е, да работим в посока неутралност. И е, е, да разграничаваме много добре между добрите и лошите практики. Четири са критериите за устойчивост. Има така, възможности за иновации, но същевременно иновациите се сблъскват и с доста ограничения. Преобладаващата част от да кажем, биогоривата не се използват в въздухоплаването. Ние се нуждаем от биогорива, ако решим, че желаем да преминем към биогориво, ще трябва да се произвежда биогориво и за нашия сектор в е, Европа, за да можем да го закупуваме тук. Но тук стои въпроса и за биоотпадъците. Да, благодаря ви. И нека сега да видим какво ще ни каже госпожа Десхепър за вътрешните водни пътища. Е, очевидно, е, водният транспорт е, е много по-чист от пътните превози, от авиацията. Какви и според вас би трябвало да бъдат, така да се каже, радикалните промени в едно положително развитие? Благодаря, господин Екат. Добър ден, госпожо Дели. Това е част от цялата транспортна система, но ние много често в рамките на водния транспорт превозваме е, товари и то е, товари с една определена специфика, е, е химикали, е, строителни материали и така нататък. Нуждаем се естествено от е, съответните е, пътни коридори, е, е, които да е, е, са свързани е, и с Балтийския регион и освен това е, контейнеровозите използват същите коридори, не само превоза на насипни товари преминава по този път и не само пътническия превоз, но що се отнася до другите сектори в транспорта, се предвиждат много субсидии. Къде според вас са субсидиите, къде не, няма според вас достатъчно субсидии? Очевидно това е свързано с въпроса за рав, равнопоставеността има конкуренция между държавите членки, има различни нива в рамките на водните басейни конкурират се операторите на а, водните а, превози. А, когато се превозва определен контейнер, той може да премине една част по вода, след това да премине по ЖП е, линия, следващата отсечка. Всичко това естествено трябва да се има предвид при комбинираните превози. Е, интрамодела да кажем в Швеция, предвижда по-голямата част от разстоянието да се измине по вода. Но а, за а, така, навигатори а, е, на борда на превозното средство са, а, е, е много високо. А, е, така че а, тук а, а, винаги стои въпроса а, ще наемем ли или няма да наемем съответния човек. А, Нещата зависят в крайна сметка от решението на различните логистични оператори. Аз зная, че вие е, имате предвид е, най-вече е, дългите разстояния. Разстоянията непрекъснато нарастват, е, те се увеличават. Е, организацията, която представлявам, е, има е, менеджери. Е, е, на водните пътища, които са наясно с е, спецификата на е, вътрешните водни пътища в, нашия, в Европа и наличието на определен индустриален парк. Е, в някои случаи е по-удобно е, да се използват е, превози на отделни кратки отсечки, в други случаи да се използва комбинирания транспорт между различни видове. Що се отнася до горивото, използва се предимно дизел, но се опитваме да намерим решение и за горива с по-низки емисии това все още е голямо предизвикателство за нашия сектор. Необходими са нови изследвания Моят колега е, много е, е, залага на изследванията. Той смята, че всичко това, което въжи за океанския и за морския превоз, би трябвало да бъде валидно и за вътрешните водни пътища. Но ми се струва, че за момента така, една по-ниска амбиция по отношение на ниските емисии е по-реалистична. Ние все още се нуждаем от много данни, за да решим въпроса с по-низките емисии. Някои от пътните превозни, от превозните средства, от плавателните съдове са стари, те се нуждаят от нови двигатели, но а, а, трябва да а, се инвестира повече и в корабостроенето, и в а, пристанищната инфраструктура, а, за да се реши въпроса с ефективността като цяло. Един последен въпрос. А, външните разходи. А, те са по-низки при вас във вашия сектор, но а, затова пък емисиите са доста високи. А, точно защото се работи на основа дизел. А, и как ще намалите външните разходи? А, какви са перспективите? А, да, най-лесният вариант е. А, да монтирате филтри, филтри катализатори. Вторият вариант е да се премина към друга пропорция, да кажем, повече електрическа енергия да се използва на самите плавателни съдове, но и съществува и една трудност поради е, разходите за е, операторите. Е, опитваме се чрез споделена отговорност е, да е, потърсим възможност за иновации. Тоест, е, част от е, инвестиционните разходи или външните разходи да се споделят между оператора и е, потребителя но а, е, много често оператора, а, е, който трябва да се конкурира с редица други оператори на пазара, се страхува да натовари потребителя с част от разходите. Но при всички положения ще трябва повече гъвкавост и същевременно регулиране там, където действително това е необходимо. Е, господин Холулан е следващият оратор. Морският транспорт. Какви са очакванията за технологичен напредък, е, който ще, който ще доведе до ниски емисии и също времено е, какви са според вас краткосрочните и дългосрочните перспективи? Uh, Много ви благодаря, господин Ейкхаут. Добър ден на всички. Наистина има някои промени и тенденции, които трябва да отчитаме. Разбира се, знаете, че мерките за, и законодателство за морския транспорт се разработват от Международната морска организация, като основен акцент се, под, се поставя върху енергийната ефективност и за новите кораби, и за вече съществуващия флот. И ако помислим за бъдещето, можем да кажем с голяма сигурност, че от гледна точка на енергийната ефективност и разхода на гориво, очакваме намаляване от около 50%, но разбира се, това е относително. Другият въпрос е как да се придвижим напред към нулеви или близки до нулеви емисията. Това се обсъжда сега в контекста на Парижкото споразумение, както и в контекста на стратегията на Международната морска организация за периода 2017-2023 година, както и в други сектори за нас въжи факта, че още ще зависим от изкопаеми горива. Да, в момента има вече някои альтернативни горива, но те не са готови, те не са на етапа на масовото им внедряване. Знаем, че някои е, гледат към водорода, други към етанола, но все още няма някакво магическо решение, което да е готово към наистина масирано използване в сектора. Ако разгледаме периода след 20-30 години, то така или иначе в една или друга степен, до тогава ще продължим да зависим от изкопаемите горива. Разбира се, нашият сектор също така трябва да посрещне, да изпълни целите от Парижкото споразумение. И за това в контекста на Международната морска организация ние работим върху енергийната ефективност, върху проектирането, мислим какво можем повече да направим и какво можем да направим включително и от гледна точка на механизмите и как – да насърчаваме научно-изследователската, научно-развойната дейност, да гарантираме това, че има инфраструктура за масово използване на альтернативни горива, така че следващата година ще бъде посветена на това в контекста на стратегията на Международната морска организация. И последен въпрос, след това млъквам. До каква степен и какво имате нужда да направят лицата, определящи политиката – ние знаем, че се води обсъждане в Международната морска организация, но какво е необходимо като политическа уредба, за да започнат тези промени, за които говорите. Трябват ни две неща, ако гледаме предимно към европейската политика. Първо, разбира се, ангажираност в дебата. Ние имаме много членове, 171 в нашата организация, разбира се, европейските държави са представени там. Ние не можем да протакаме. Трябва, разбира се, да протегнем ръка и към нашите партньори по света. Някои от тях могат да бъдат по-малко амбициозни, някои от тях могат да бъдат по-скептични за мерките, които трябва да се предприемат за нас. Според нас това трябва да бъде един от приоритетите на европейско ниво. И второто от което имаме нужда, е подкрепа за иновациите, за разработването на нови технологии, нови горива. Вече имаме редица инструменти в рамките на ТНТ и програмата магистралите, водните магистрали, извинете, също така има различни финансови варианти, предлагани от Европейския съюз, финансови механизми. Това е нещо, което вече съществува и виждаме, че това е заложено и в стратегията, предлагана от Европейската комисия, т.е. подкрепа на иновацията, научно-развойната дейност и дипломатическа, политическа дейност в контекста на Международната морска организация. В момента имаме тази възможност през 2018 година с стратегията, за да може на втори етап, когато получим данните, да можем да финализираме формулирането на мерките, които следва да се предприемат в глобален мащаб. Благодаря ви, благодаря на всички. Това беше просто един опит да получим наобща представа за това какво случва в различните подсектори на транспортния сектор. Разбира се, много е сложно да се постигне това в рамките на 45 минути, но много ви благодаря, защото чухме някои от изискванията и желанията на различните подсектори. И сега дам думата на нашата председателка, за да продължи с това заседание. Да, благодаря. Сега ще дам думата на координаторите и те ще могат да зададат въпроси към нашите експерти, представителите на различни подсектори. Вин Ван Декамп. Много ви благодаря, госпожо председател. Ще говоря на нидерландски, мой роден език. Така че, моля, сложете си слушалките. Защото ще задам въпрос, които са много интересни, особено за фламандците. Преди всичко искам да предам извиненията на колега Салини. Той не може да присъства, защото той има много важно заседание в Рим. И той е докладчик Сянка от НП. Бас с сигурност ще сметна за интересно това, което ще кажа. Искам да кажа много неща, но преди всичко искам да изразя позицията на НП. Нашата група НП е за това да има промяна. Това означава, че ние не искаме да се борим срещу автомобилния сектор. Искаме той да работи по друг начин. В е НЕП има една вътрешна група, която работи по важни въпроси, свързани с железопътния транспорт. От друга страна, Парижкото споразумение е нещо, което е много важно за нас. Обаче трябва вече да преминем към дела. Целите бяха определени през декември 2015 година. А сега вече осъзнаваме, че може би сме били прекомерни оптимисти. Не сме били достатъчно реалистични. Но съгласен съм с Бас Екхаут, защото ако попаднем в капана на съвета и ако нищо не правим, просто нищо няма да се постигне. Трябва да намерим баланс между оптимизма и реализма. И не трябва да се оставяме в ръцете на съвета. Не трябва да го оставяме той да ни води защото тогава няма да постигнем това, което искаме да постигнем. Искам да попитам господин Зулик за следното. Вие говорихте за интернализацията на външните разходи и говорите за това, че сумата е 510 милиарда. Защо вие го знаете? А защо Европейската комисия, с която наскоро имах контакта, иска да възлага нови и нови проучвания, включително и следващата година. Господин Йонар, като че ли в САЩ има други критерии за подсектора на товарните автомобили. И това въжи за Volvo, и за Mercedes, и за други производители на товарни автомобили. Те дават своя принос. Защо това не се случва в Европа? Към Airbus – Наскоро посетихме едно предприятие на вашата фирма, беше много интересно. Има едно проучване ИКАО за емисиите през последните години и прогноза за 2050 година, казва се, ще се увеличат с 200% емисии в сравнение с 2005 година това ще увеличение, което ще се дължи изцяло на въздушното движение. И говори вече за оптимизма и реализма и подходящия баланс. Сега за вътрешните водни пътища. Корабите обикновено се използват около 30 години също така двигателите му устаряват и като цяло флотата е много устаряла морално и физически. Какво може да се направи, за да се подменят тези двигатели, за да можем да имаме нови или поне подновени двигатели? Освен това, Европейският парламент взе а, поредица решения, свързани с системата с доковия с емисии – но сега, като че ли излиза, че през 2023 година те първа ще започнем да изпълняваме тези цели. Освен това, нека да не забравяме за ролята на Китай и Русия в този контекст. Благодаря много за това изказване, което беше изключително е, реалистично. Господин Ерток. Е, да, няколко думи е, към експертите е, във връзка с чутото от тях. Много често говорим по едни и същи теми. И междувременно е, различните заинтересовани страни и представителите на различните видове транспорт представят своите позиции. И много от колегите, които са присъствали като мен в, на различни дискусии и панели, знаят, че Европейската комисия призовава да започнем с един общ преглед, за да знаем в крайна сметка кой вид транспорт, на, каква, на какво финансово натоварване е подложен и как трябва да решаваме проблемите. И всеки от вас знае много добре какво се плаща в неговия сектор и същевременно знае, че в другия сектор до него седящия плаща по-малко. Така че липсва сравнение е, и е, липсва и е, съпоставимост между отделните видове транспорт. Ние все още не сме успяли да е, убедим обаче комисията, че е необходим общ преглед. Е, и то общ преглед, който да обхване и е, едно сравнение на разходите в отделните видове транспорт. Всеки в рамките на своя подсектор и вид транспорт прави изчисления на разходите, но същевременно не можем да сглобим картината. Така че, когато получим вече законодателното предложение на комисията с промените на директивата, най-вероятно ще обсъждаме отново същите въпроси, които обсъждахме и преди 10 години в крайна сметка се стигна до някакъв компромис след дълги е, дискусии, но ето, че е, е, установяваме, че за 10 години не е постигнато много. Това е жалко. Е, струва ми се, че трябва да преустановим с е, този метод на работа и просто да направим съпоставими на базата на данни е, от отделните видове транспорт е, е, разходите Добре, става дума за 28 държави членки и разходите при тях са различни. Нека да вземем въздухоплаването, да кажем в Германия е, е, натоварването от финансова гледна точка е едно, е, в, е, по отношение на пътните превози е, разходите са други. Добре, цялата тази гореща дискусия около пътните магистрални такси в Германия показа, че е трудно да се вземе на такова решение, ако няма създадена мрежа и така ние познаваме е, достатъчно добре ситуацията, познаваме се и с експертите, е, но още веднъж се обръщам към комисията и апелирам да е, направим нещо най-сетне, защото в противен случай само ще се караме и няма да постигнем нищо. Благодаря. Давам думата на другата ни координаторка. Госпожа Киланен, обединена левица, заповядайте. Kiitoksia puheenjohtaja. Olisi kaksi Благодаря. Имам два въпроса. Единият от тях е свързан с клиентите, гражданите. Имаме много сериозни въпроси, които трябва да решаваме едновременно намаляване на емисиите, промяната в климата, енергийната ефективност, кръговата економика, данъчното облагане, системите за плащане, различни фактори, които оказват натиска, горива, нови технологии и тяхното насърчаване. Как сред всичко това можем да направим така, че нашите клиенти, нашите граждани да се чувстват активно участващи в тази промяна. Също така е важно е да мислим за личния избор на всеки един отделен човек, защото тези решения, които взимат отделните граждани, в крайна сметка имат голямо значение. Смятам, че всички знаят, че ако нямате пари в чоба си, е много трудно да променяте неща, да, да развивате каквото и да било, да насърчавате или пък да спирате промяната в климата. Как всички заедно можем да гарантираме ефикасност, включително економическата ефективност и да се извършва анализ, който да помогне на всички, включително операторите и организациите, представляващи сектора, да можем да бъдем насочвани към интелигентни решения, които да позволят да бъдат намалени вредните емисии, без да ни водят към ситуации, в които секторът или поне отделните субсектори няма да бъдат абсолютно устойчиви и да вредят на околната среда. Господин Любен има думата. Много благодаря, че ми давате думата. Има доста наивност, която характеризира това обсъждане, когато говорим дали ще имаме по-малко емисии в бъдеще. Разглеждам сектора на Търковския транспорт, автобусите. Някои казват, че това е решението на бъдещето. Според мен това е пълна глупост. Ако се запознаете с едно проучване от Обединеното кралство, ще видите, че 90% от времето, което използват автобусите, това означава, че 1,6 са пътниците там. През 90% от времето, което се използва за автобусите. Тоест, трябва да имаме запълненост на автобусите поне 90%, за да бъдат те също толкова ефикасни, колкото и частните автомобили но ние не можем да гарантираме това, че един автобус ще бъде 100% запълнен през цялото време на използването си. Да, може би в големите градове да, но извън големите градове това е изключение. И като цяло такива автобуси генерират повече емисии, отколкото пътническите леки коли. Ако разгледаме товарните автомобили, ако използвате такива автомобили в Париж, то емисиите са по-чисти, отколкото обичайния въздух в Париж. Т.е. има много висококачествени двигатели. Проблемът е, по-скоро, че в Европейския съюз имаме законодателство, или поне в Швеция сигурно мога да кажа, че има законодателство, което позволява да се използват устарели двигатели, при които се използват технологии, които вече са устарели от преди 20 години, например. Разбира се, много от тези двигатели ползват дизел. И има много такива превозни средства, които идват в Швеция от източна Европа. И те използват дизел с екологична категория 1. Проблемът е, че имаме тези чуждестранни водачи, които използват, които карат товарни превозни средства, които карат камиони, които замърсяват въздуха в моята държава, в Швеция. Защо? Това е всичко заради законодателството на Европейския съюз. И ако разгледаме леките автомобили, електромобилите, това също е пълна глупост, според мен. Защото какво означава това? Някъде другаде се произвежда енергия. Освен това трябва да се произвеждат батерии или акумулатори и най-отровните вещества се използват в тези батерии, акумулаторите и стои въпроса какво става, след като излизат от употреба тези батерии или акумулаторите. Мисля, че трябва да потърсим нови видове гориво. И може би Европейският съюз трябва да работи върху това да се въведат правила, които да не позволяват това Швеция да бъде запълнена с замърсяващи въздуха товарни камиони. Благодаря, господин Дъл. Лундгрен, ще дам думата на други колеги. Времето ни не е достатъчно. Имате по една минута. Бъдете възможно най-конкретни и най-кратки. Дам думата на госпожа Лукашенко за една минута. Благодаря, госпожа председател. Доста сложно е е темата, така че няма как да се обхване в рамките на една минута. Дебатът ни показва колко е трудно да се говори за намаляване на емисии и конкурентна способност. Нашите планове и решения всъщност надхвърлят капацитета ни и на някои места в някои страни няма социална приемливост. Нека да говорим за нещата по същество. Говорим за електрически автомобили. Това е правилната посока, според мен. От друга страна, Европейския съюз няма достатъчна инфраструктура. Можете да карате 100 км, без да презредите батерията. Как тогава може да се кара по магистрали с такава кола? Тоест, когато тежки автомобили влизат в някоя страна, не се посвещава достатъчно време на тази тема, а пък техните двигатели не отговарят на стандартите. Особено когато става дума за превозни средства, идващи от извън Европейския съюз. Да не говорим, че качеството на горивата, например в Украина и в Европейския съюз, е различно. Проверява ли някой тази тема? Допустими ли са тези горива на нашия единен пазар? Още нещо, общия транспорт. Това е добра тема за градовете. Когато говорим обаче за селските райони, това не е толкова просто. Господин Крамер. Господин Крамер, аз под всъщност замествам нашия координатор, който е болен и затова не може да е, присъства, така че има малко повече от една минута. Добре, всички е, говорят за интернализация, всички е, говорят за иновация и за модернизация, но от техническа гледна точка нещата е, е, явно има известни пречки и независимо от всичко ние не го правим, макар че пречките не са непреодолими. Още преди 35-40 години кмета на Мюнхен каза, ако спрем транспорта, ще изчистим всъщност въздуха над града. Но в момента а, а, нищо а, не се получава. А, нито а, пътищата в градовете и около градовете са облегчени а, и с по-малко движение колкото и да е неприятно, 90% от автомобилните превози са на разстояние по-малко от 6 км. А всъщност казаното от кмета преди години е, е било насочено най-вече към преминаване на пътниците от автомобила към обществения транспорт, но хората не го правят. Стигам до въздухоплаването. Естествено, че се нуждаем от всички видове транспорт и трябва да направим направим всички е, по-екологични. През 2050 е, е, трябва да знаем, че повече от 55% от населението ще живее в градовете. И така, каквото и да правим, крайна сметка, независимо от данъка върху керосима, независимо от ДДС, е, пътниците не се отказват. Е, и същевременно, е, да кажем, на много малки разстояния от, да кажем, от Франкфурт до някой близък град, на Франкфурт се преминава разстоянието не по друг начин, не с ЖП транспорт, а с авиотранспорт. Защо се прави това? Давам думата на господин Демес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 парка на превозните средства чрез различни данъчни стимули. В моята държава, Белгия, има една такава данъчна система. Тя насърчава да се използват фирмени служебни коли. И това означава, че има изключително много автомобили в Белгия. Истина е, че много хора се насочват към това – да имат служебен автомобил и това се прави за сметка на други видове транспорт. И това означава, че в други видове транспорт не се инвестира и това води, разбира се, до повишаване на разходите и други нежелателни явления. В съобщението на Европейската комисия като че ли се говори за различни неща. Не общностните пазари имат различни системи от разрешителни, които насърчават това да се работи по альтернативни варианти. Аз си задам въпроса дали тази идея да не се инвестира в определени нови технологии е добра идея. При положение, че в много държави членки се инвестира в такива идеи. Следващия оратор госпожа Мейснер. Давам думата на госпожа Мейснер. Бъдете възможно най-кратка, моля ви се. Добре, благодаря ви. Смятах, че трябва да изчакам. Е, е ние знаем, че има е, много инициативи в отделните сектори за намаляване на емисиите. Инфраструктурата за альтернативните енергийни източници ме интересува особено много. Направихме съответното законодателство преди няколко години. Аз участвах и искахме да знаем в крайна сметка и да, така, че може да се ускори процеса, за да влезе колкото е възможно по-близо, по-бързо в действие. И <clears throat> се оказа, че в крайна сметка не може чак толкова бързо да стане е, е, изпълнението и влизането в действие, защото липсвали, да кажем, съответните контакти, представете си, е, и ли някакви други части. И така, когато говорим а, за промяна на вида транспорт, а, говорим най-вече за преминаване на пътните превози към ЖП превози, а не в обратна посока. И като че ли по-малко говорим и за преминаване от пътен превоз, автомобилен превоз към воден превоз. Защо няма такива възможности или какво става? Да, добре, в Швейцария като че ли нещата стават много по-лесно, докато в Германия очевидно седловите ремеркета не могат да се натоварят толкова бързо и лесно на вакова композиция. Защо става в Швейцария, при нас не става. И още един въпрос, е, свързан с вътрешните водни пътища. Може би не ви е, разбрах добре. Е, е, защо някои неща според вас не са позволени, поне ако правилно съм чула и разбрала? Е, е да, говорихте за инфраструктурата, господин Ферховен. Е, е, имате ли списък на пристанищата, които да кажем по отношение на е, управлението на водите, а също и на отпадните води, не разполагат със съответната инфраструктура? Е, ние имаме е, крайцери, е, които, е, да кажем, е, е така, трябва по някакъв начин да пречистват отпадните води и водата, която се използва, но а, на определени пристанища това не може да стане и изхвърлят направо сярата в е, водните басейни. Благодаря, ще бъде възможно най-строга. Ако не можете да се впишете в рамките на една минута, ще урязвам микрофоните. Госпожо Красванди. Ще се опитам да е, Да, ще се опитам да бъда кратка и бърза. Е, данни са ни необходими и то данни за всички сектори, за да ги обединим е, транзита от в Швейцария е намален по пътищата. Аз самата съм от Тирол. Знае, че когато се построи Бренер, прохода Бренер, вече е, така се доближихме до, поне в Швейцария до е, целта, която бе поставена. Е, това естествено струваше много пари, имаше и определени е, забрани за някои сектори. Е, преминаване е, на превозите е, към ЖП транспорт е, и е, все пак сме много далеч от целта. И е, питам е, господин Беш, е, какво мисли за преминаването на е, превоза по е, ЖП линия? Благодаря, госпожо председател. Няма да разочаровам колегите си. Ще продължа на холандски. Heel veel gewisseld. Eh, dank overigens dat u hier allen aanwezig bent. Много благодаря на всички за това, че сте тук сред нас. И така. Говорим за финансиране на инфраструктурата. Ето имаме ЕФСИ, плана Юнкер. Какви са постиженията в областта на инвестициите в тази сфера. Второ, дали ви смятате, че трябва да средоточим върху конкретен аспект в Европа, върху нещо, което е необходимо? И има нещо, което липсва, може би в стратегията, може би нов регламент, може би някакъв конкретен вид инвестиции. Какво точно липсва? Благодаря, господин Каш. Да, благодаря ви. Чуда се. Защо 90% от външните разходи, които са толкова големи в Швейцария, всъщност се падат на пътните превози? Не трябва ли всъщност да се е, види каква е, е, така да се каже, економическата изгода от е, пътния превоз и тогава да се взима решение? Господин Рике, един въпрос. Всички вие сегнате темата за потребностите от енергия. Има проучвания за че подобрението на моторите с вътрешно горене е свързано с най-различни горива, биогорива, газ, различни типове мотори, включително и хирми, е, хибридни, също акумулатори, най-различни типове. Е, цялото това многообразие възможности няма ли да ни помогне за един по-лек преход? И що се отнася до усилията, които се а, полагат, не, не е ли добре да се насочват именно в една конкретна посока към бъдещето? Благодаря. Merci, monsieur Рике. Alors, je regarde nos experts. Благодаря, господин Рике. Поглеждам към експертите. Много въпроси ви бяха зададени. Много. И за външните разходи, и за потреблението. Няма всъщност да изреждам въпросите, тъй като нямаме време. Имате по две минути на човек. Радвам се, че след, следите за какво говорим и реагирате на коментарите ми веднага. Заповядайте. Благодаря, госпожа председател. По въпрос на господин Ван де Камп за разликата между Европейския съюз и Европа. Извинете, нека да започнем а, от дясно наляво. Yeah, no, sorry, I just didn't um, appreciate that it was... Реално нямаше конкретен въпрос зададен към мен. Не мога да направя няколко коментара. Е, много коментари се чуха за ефективността и точно тази тема искам да включа и тук. Е, бях включил и тук в графиката. Е, търсят се различни решения в различни посоки. Необходима е ефикасност, не трябват нови горива, трябват нови технологии. Доста сложни са нещата, много трудно да се намалят а, с 67% емисиите и е, ще са необходими и тези нови технологии и промяна в поведението на хората. Тоест преходът не е само технологичен, не става дума за сериозни промени в обществото. В а, доклада, например, става дума за взаимовръзките между различните отрасли, да кажем транспорта, но също какво става с земеползването, какво става в промишлеността, какво става в туризма. Всички тези въпроси са важни и се отразяват на емисиите от транспорта. По някой път мерките в тези отрасли също подобряват положението значително. Това е което исках да кажа за връзката между различните отрасли, а, промените в поведението. Връзката между транспорта и емисиите на парникови газове е очевидна. Въпросът е обаче, че търсенето се увеличава. И какви са разликите между различните типове транспорти и как се отразяват те на нашето здраве? кои са най-необходимите, кои са малко по-малко необходими. Ето на ниво управление на градовете някои неща са съвсем очевидни. Заповядайте. Имаше много и различни въпроси. Е, Един от въпроса е, си бе е свързан с методите. От 20-30 години имаме вече традиции при изчисляването на външните разходи, на щетите и така нататък. Имаме много изследвания по тази тема и междувременно вече и по интернализацията. Така че е, говорим естествено и за разходи във връзка с е, е, околната среда и щетите, които се нанасят. Непрекъснато възобновяваме изчисленията, защото трябва да имаме актуални данни. изследването непрекъснато се повтаря. и много неща се променят много такива проучвания и изчисления сме установявали, сме установявали, че всъщност никой от видовете транспорт не може да понесе изцяло сам разходите си. така че така. Е, ползата за националната економика е, е, не може да се изчисли едно към едно е, и е, това трябва да се има Те Една голяма част от външните разходи е, се поемат е, естествено от съответния сектор, но е, не изцяло. Включват се и разходи за нанесените щети върху околната среда и върху здравето и така нататък. Можем, естествено, да ви помогнем с определени изследвания и данни в това отношение, като основа за по-нататъчни размисли. От за ЖП транспорта в Швейцария най-вероятно колегата ще ви каже много повече. Благодаря. Връщам се към въпроса на господин Ван де Камп. Сравнението между Съединените щати и Европа. Вие казвате да направим сравнение между реализма и оптимизма. Ами, реално, реалността е такава. Пазарите в Съединените щати и в Европа са напълно различни. Има различни правни изисквания за камионите в Съединените щати и различни за Европа. Те точно за това изглеждат толкова различно. Пътищата също са съвсем различни като инфраструктура. И ако вземете предвид разликите между изискванията за товара и за обема и потреблението на гориво на тон на километър, в Европа има 60% по-малко емисии отколкото в Съединените щати, дори днес без да има изисквания в Европа. Тоест, средно 8% е намалението на потреблението на горива. Защо? Ами защото в крайна сметка горивата струват пари. Колегата ми тук отдясно ще може да ви даде повече информация. Една трета от цената на транспорта е горива. Тоест, съвсем пазарен е стимулът да се произвеждат по-ефективни камиони, защото това търсят и потребителите. На второ място, що се отнася до альтернативните източници на енергия. Ако разгледаме различните модели в различните региони, извинете, патентите, трябва да видим всъщност кой ги притежава, кой ги е изискал. Много производители имат патенти навсякъде по света. На второ място, инвестиции в альтернативните източници на енергия електрифицираните автомобили Китай е водещ, Европа е номер 2, Съединените щати номер 3. Това е за ваша информация. Благодаря. Заповядайте. Благодаря, госпожа председател. Дами и господа, ще се опитам да отговоря на колкото въпроси мога. Мога да отговоря и в писмен вид. Е, изискването за по-голяма прозрачност е, е нещо, което приветстваме. Ние няма какво да крием, но трябва да се сравнява сравними стойности. Ето, що се отнася до пътния транспорт, частната мобилност и професионалните услуги, трябва да има предвид, че професионалните услуги и мобилността по пътищата трябва да се сравняват с другите модалности, т.е. професионалните услуги. Могат да се строят пътища до а, места за прехвърляне на товари на вътрешни и водни пътища. А, имаме добри примери за това. Това, което казахте за автобусите, вярно, ако дадена фирма не може да а, печели а, от транспорт транспортните превозни средства, които използва, тогава тя няма да работи. 70% от е, операторите в е, пътния транспорт са представени от нашата организация и целта ни е да има по-добре, по-интелигентно законотворчество в областта Господин Крамер, вие казахте, че трябва да мислим и за промените в поведението. И действително това е важен въпрос. Затрудняват ни различните национални стратегии. Ние преминаваме през границите. Ако в Роттердам се забранят дизеловите автомобили, до 2020 година и природния газ дори, а има директива за альтернативните горива и някакви целите са до 2020 година. А, просто няма как да се напаснат нещата. Трябва ни а, целесъобразност, трябва ни постижимост. И ако сравнявате две различни превозни средства, трябва да вземете предвид и за какво се използват, и тогава се използват различни технологии и различна енергия. Заповядайте. Един коментар за емисиите за жизнения цикъл. оценяват се емисиите през цялостния жизнен цикъл за електрическите автомобили, частния транспорт обществения транспорт и се търси най-ефективният модел за климата. За електрическите автомобили най-голямото въздействие е акумулатора, а пък за онези, които използват горива, най-големият фактор е горивото. Има най-различни фактори, но аз говоря тук за средните стойности. След това въпросът как да насърчим прехвърлянето между различни модалности на транспорта. Съгласен съм, че са необходими инвестиции, за да се улесни транспортирането и прекачването на стоки от пътищата към железопътната система. Такива инвестиции са необходими, за да се подобри транспортът. Друго нещо, което е важно, е да се създадат добри условия за това. И как да се стимулират хората да изберат желе... железниците. Ами, това се прави по най-различни начини. В Швейцария го правим с ценова политика – такава, че да е по-разумно да се използват железопътните е, линии, а не пътния транспорт. Инвестициите. Важно е решението, с което разполагаме в Швейцария. Е, имаме публично финансиране на инфраструктурата. Има различни инфраструктурни фондове и те поемат най-различни елементи от изграждането през поддръжката и прочие. И се финансират усилията от различни източници. Добре е това да се а, случи и за пътищата. Има общ инвестицион, общата инвестиционна сума и различни стратегии за различните елементи. Благодаря, дам думата на господин Наваски. Да, Записах си някои от коментарите и въпросите. Амбицията по отношение на въздухоплаването бяха една от темите. Вярно е това, което казахте но а, ние имаме е, е, така глобално цел за 2050 година и значително е намалението, което се предвижда да осъществим на емисиите в сравнение с 2005. Необходимо е, естествено, да работим по а, линията на иновациите. Имаме програма за 4 милиарда евро, която е свързана с европейското небе и не само европейското. Airbus инвестира в иновации, в е, изследвания за е, ново гориво, но е, се опитваме да свържем тези усилия с Селен, което е много важна програма. Нещо много важно, което се случи преди две години, бе свързано с пазара и създаването на условия за по-справедлива, по-лоялна конкуренция. Много така, опити има а, е, да се премине към е, ЖП транспорта, но ако погледнете Мадрид и Барселона, отсечката, която не е чак толкова а, е, а, голяма, всъщност там има само един ЖП оператор. А също времено пет авиокомпании предлагат полети е, три испански, една норвежка е, компания и една португалска компания ви предлага е, полети Барселона-Мадрид. Така че е, е, е, ситуацията може би е абсурдна, но когато се питате защо са високи цените, просто защото има само един оператор, т.е. работи се по принципа на монополиста. Да, разбираме какво имате предвид остана и един въпрос, на който бих искала да отговаря. Филм Фан де Камп го постави. Да, стари са плавателните съдове, стари са и двигателите. И как да се насърчат притежателите и операторите да е, подновят двигателите. Ние е, се опитваме е, чрез менеджмент в реално време, така да се каже, да решаваме проблема, но нещата вървят по-бавно. Получаваме подкрепа и от парламента, и от <clears throat> корабните оператори. Събират се средства и от държави, на ниво държави членки, и на ниво сектор, и от е, Европейската инвестиционна банка. Европейската комисия помага също. Така че с тази помощ се надяваме, че ще можем да насърчим операторите да сменят двигателите. Госпожа Мейснер е, говори е, за е, е, моделната смяна на вида транспорт. Е, по отношение на е, контейнерния е, пазар, е, ние имаме много е, и различни оператори. Трудно е, е да се. Е, завоюват нови е, континентални пазари. Ако не можете, в крайна сметка, да решите въпроса. Той е просто защото нямате екипаж там на място, нямате начин да провеждате обучение, но се работи в тази посока. И още нещо, което е много важно във връзка с директивата РЕД за възобновяемите енергийни източници. Да, развиваме се в посока безопасност, сигурност, променяме условията, но естествено много важно е да се проследи превоза и товара. Къде е точно товара? Какво става в момента? Така че това ще облегчи работата на операторите. Те ще могат да управляват и да проследяват е, е, съответната пратка много по-лесно, е, прави нещата и по-интересни, но в това отношение естествено се нуждаем не само от законодателна уредба, но и, и от малко повече инвестиции по линия на ЕФСИ. Благодаря. Нека да е, отговоря на въпроса на господин Фандекамп. е, за системата за търговия с емисии. Да, аз съм съгласен с това, че трябва да заедно да полагаме усилия, да споделяме усилията, за да бъдем по-ефективни. Би трябвало да се избегне поляризация в рамките на дискусията и на дебата, защото има разлика между развитие развити е, индустриални държави и е, по-слабо развити е, държави. Така че трябва да се намери един така умерен път и да се опитаме да обединим усилията. Госпожа Майснер, струва ми се, зададе два въпроса. Един от една страна така, промяната на вида транспорт и как точно е, си го представяме. Естествено, ние работим в рамките на единния пазар тук в Европа. Е, и е, има много изисквания, свързани с е, докладването и отчитането. е, в това отношение, може би, ще бъде много добре, ако може и парламента да ни помогне да се намалят малко така, формалните изисквания и трудности. Е, списък на пристанищата, е, е, в които няма условия за изхвърляне на използваното гориво или за пречистване на отпадни води. Да, действително има и пристанища, в които могат да, така, да се освободят корабите от замърсените отпадни води и най-вече по отношение на пречистването на водите от сяра и северни съединения е много важен момент. Необходими са съответните съоръжения с филтри е, въпросът е важен е, е, и би трябвало да се помисли за това как да се оборудват повечето пристанища с адекватни съоръжения. Благодаря много. Дам думата на докладчика за няколко думи. Съвсем накратко искам да благодаря на всички. Искам ясно да кажа, че в предстоящия доклад, разбира се, ще отразим някои многосекторни, хоризонтални въпроси, защото в началото говорихме за промяната в поведението, за логистиката и разбира се, тези аспекти също така ще бъдат представени. И след това, разбира се, ще разгледаме отделни подсектори, в които наблюдаваме различни видове промени и тенденции. И целта ни ще бъде да обхванем всички различни тенденции и промени. И разбира се, едно от предизвикателствата ще бъде свързан с това да намерим баланса, което говореше господин Ван де Камп, защото ние виждаме предизвикателство пред нас, виждаме, че трябва спешно да отговорим на него и виждаме също така изискването на сектори да се работи по етапно стъпка по, по, е- стъпка по стъпка. И тук, разбира се, трябва да намерим баланс. И искам да кажа на господин Ван де Камп. Аз не бих противопоставил оптимизма на реализма, защото целите на Парижското споразумение са реалистични, защото всички искаме да изпекнем промяната в климата. Може би това означава, че балансът ще бъде още по-сложен за намиране, но най-вероятно в, по време на първата седмица на април ще представим първия проект доклад, но това ще бъде само начало на процеса. Е, благодаря много. Благодаря на всички, които се изказаха. Моля да ги поздравим с аплодисменти, защото действително изказванията им бяха отлични. След това трябва да говорим с мобилността на ниски емисии и да продължим да работим по тази тема. Благодаря и на вас за моделирането на втората част от изслушването. По тази темата първо започваме даваме различни а, е, възможности за 2050 година. Изглежда далече, обаче нещата се предвиждат, предвиждат по-бързо, отколкото очакваме. Времето минава по-бързо. И вече има доста нови развития. Вече има много възможности за устойчива градска мобилност. Устойчивите развития и интелигентните градове – съществуват. Малме преди два дена получи наградата за градоустройство в тази връзка и е, при, е, Малме най-важните постижения са свързани именно с различните типове транспорт. Така се насърчават хората да използват транспорт, който има много по-низки емисии представителите на автомобилната промишленост. Добре, е, разбирам вашата позиция. Не е добре да се противопостави промишлеността на законодателя, но също времено е, има много доклади, които е, събират доста данни и може да се реиндустриализира автомобилния отрасъл, тъй като 13 милиона души са заети в него. Господин Бас Айхалт е докладчик сянка по тази тема. Изключително много му благодаря. Тук говорим за предизвикателствата за планетата, за климата, за здравето на гражданите, благодаря ви много и е, нека да ви поздравим за вашето участие тук. Нека да благодарим и на докладчика и докладчика в Сянка. Надявам се, че всички ще бъдат амбициозни в своята работа. Не парте па, не парте па! Но моля, не напускайте залата, тъй като продължаваме. Messieurs, dames, s'il vous plaît, si vous voulez saluer nos intervenants, veuillez quitter la... Ако искате да напуснете, да разговаряте с участниците в предходната част, направете го пред залата. Alors, je le répète, on n'a pas beaucoup de temps. Si vous... Нямаме време, колеги. Господин Ербас. Господин Новачик. Моля ви, а... продължете разговорите си навън. Трябва да продължим работата си. А très bientôt, merci les experts, à très bientôt. Allez, nous continuons. Благодаря на експертите. Продължаваме с точка 9. Сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби в държавите членки по отношение на изискванията за стъпност за продукти и услуги. Проекто становище ще е за комисията Имко. Давам думата на господин Тейлър. След това ще изслушаме и останалите докладчици в сянка. Ние можем да разпитаме и комисията. Господин Тейлър, заповядайте. Много ви благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за тяхната конструктивна работа, за техния принос и за тех... тяхното търпение по време на многото обсъждания, които имахме до сега. Наистина много съм им благодарен за тяхната ангажираност в намиране на компромисно решение по някои изключително важни принципни въпроси, където нашите позиции са толкова различни, че дори за сближаването им трябваше да отложим гласуването поне с една-две седмици, за да стигнем до компромис. Така че благодаря на всички докладчици в Сянка. И днес се намираме в една доста интересна ситуация. Обсъждаме измененията обаче компромисните изменения все още не са финализирани. Има много аспекти, по които успяхме да намерим съгласие. Например, по подобряване на съгласуваността на законодателството обаче има редица политически аспекти, по които не намерихме съгласие. Основният проблем като че ли е въпросът с архи... архитектурната среда смятам, че архитектурна среда трябва да бъде включена в обхвата на тази директива, а транспортните оператори трябва да получат справедлив и реалистичен краен срок, за да могат да гарантират това, че инфраструктурата и превозните средства са изцяло достъпни за хората с намалена подвижност. Знам, че не всички мои колеги споделят моят ентусиазъм и те първа предстои да извършим работа, за да помислим как най-добре да постигнем тази цел. също така не успяхме да постигнем съгласие по достъпността на машините за издаване на билети, банкомати и други устройства, защото все още няма вече има, извинете, съгласие, че те трябва да бъдат пълнодостъпни, но все още трябва да намерим подробности, които да ни позволят изцяло да стигнем до съгласие, особено що се отнася до срока на използване жизнения цикъл на тези машини. Също така стои въпрос за това дали трябва да се включи в директивата достъпността на обектите за туристическо настаняване и обектите за обществено хранене. Така че това са въпроси, които бяха предмет на нашите първоначални обсъждания. Но най-важното е законодателството да гарантира подпомагане на хората с намалена подвижност, да се гарантира тяхната независимост и автономност. И разбира се, много какво още има. Още много има какво да се направи и ще имаме заседание също така и в Страсбург и ще имаме и гласуване на 11 април в нашата комисия. Надявам се, че ще успеем да постигнем компромиси, които да удовлетворяват всички политически групи и имам надежда, че това ще бъде постигнато. Благодаря, госпожо председател. А, председателката си тръгна. Аз ще я заместя. Тя съвсем скоро ще се върне. И сега давам думата първо на господин Кох. Благодаря, господин председател. Благодаря на Кис Тейлър е, за неговата много добра работа. Като е, съучредител на групата е, по въпросите на уврежданията преди много години, е, много се вълнувам от е, въпросите, свързани с е, ежедневието на хората с увреждания и начина по който можем да подобрим тяхното ежедневие. Затова благодаря много сърдечно на колегата Тейлор как точно трябва да изглеждат сградите, какво може да се направи в рамките на туризма, не само транспорта и междуградския транспорт, но и хотелите, спортните съоръжения. Всичко това са много-много аспекти, по които се работи, но трябва да разширим е, е, сферата на активност. Когато говорим за туризма, например, е, е, е, виждаме е, стари дворци, които би трябвало да са защитени като паметници на културата, се модернизират, изграждат се асансьори и какво ли не, за да станат достъпни за туристите. И същевременно много неща са възможни по линия на цифровизацията. Е, когато говорим за е, транспорта, трябва да имаме предвид и пристанища, и летища, е, и много-много други съоръжения, свързани с достъпа до транспорта, до обществения транспорт. А когато говорим за сгради, за строителна среда, или застроена среда, трябва да имаме предвид естествено и прегледа на всички тези разпоредби и изисквания по отношение на строителството в обществения транспорт. Може би трябва да актуализираме някои от изискванията, за да постигнем именно достъпност за хората с увреждания. Да, предлагат се много услуги в рамките на транспорта, но мобилността на хората с увреждания понякога страда. И така, искаме да създадем законодателство, което е да е близко до реалността. Искаме да отговорим на очакванията на всички засегнати граждани. И много се надявам, че в крайна сметка ще се получи един реалистичен текст, който ще отговори на критериите на повечето политически групи. За момента това не се очертава като близка перспектива. Все още има е, редица моменти, в които, е, е, по които трябва да помислим и да поработим, за да се помисли действително за, и да се направи нещо реално за подобряване на достъпността за продукти и услуги. Много. Благодаря. Преди всичко, благодарности към докладчика и докладчиците Сянка. Искам да помоля за извинение от името на госпожа Зена Халова, тъй като тя трябва да присъства на заседанието на докладчиците в комисията Имко. Ще прочета нейното становище. Уважаеми колеги, благодаря на докладчика за неговия стремеж да се намерят компромиси между политическите групи. Нашата политическа група може да подкрепи повечето от компромисите. Подкрепяме разширяването на обхвата на тази директива, така че да бъдат обхванати и терминалните устройства в областта на транспорта, както и мобилните устройства с приложения, свързани с транспорта. Ние приветстваме това, че изискванията за достъпност следва да бъдат обхванати от това законодателство, ако те не са отразени в конкретно законодателство. И ако те не са обхванати, трябва да се прилага Европейски акт за достъпност. Обаче е трудно да съгласим с компромисното предложение, което говори, че следва да се включи архитектурната среда в е, обхват на тази директива. Според мен, Архитектурна среда е отрешаващо значение за хората с увреждания, когато те искат да използват е, средства за транспорт и съответните услуги. За това е важно да се включи архитектурната среда в тази директива. Има няколко изменения към първо приложение, което се отнася до е, област областта на транспорта, включително и машините за издаване на билети и съответните мобилни приложения в областта на транспорта. Това се отнася и до потребителски интерфейс на различни машини, например, за издаване на билети, които все още не са обхванати от действащото законодателството. Предлагаме и мобилните предложения и други мобилни услуги и свързани с тях устройства да бъдат направени достъпни за хората с увреждане. Още веднъж благодаря на докладчика и докладчи в за тяхното сътрудничество по това становище. Надявам се, че ще успеем да намерим компромиси в Комисията по транспорта и то своевременно. Така че водещата комисия ИМКО може да отчете нашето становище в своя доклад. Така че това беше позицията на госпожа Зен Алова и като координатор искам да добавя, че ще се стремя да допринеса за решаването на някои все още нерешени проблеми в обсъждането. Следващият уред, господин Тепличка. Благодаря ви, госпожо председател. Ще ми позволите няколко минути да се изкажа от името на госпожа Бауер. Тя ме помоли да предам нейните извинения. Тя в момента се намира на посещение в източен Тимор, така че като цяло изразявам нейната позиция. Преди всичко смятам, че трябва да помним каква точно е задачата. Задачата е Европейския съюз е да спазва новите задължения, проистичащи от Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания. И докладчицата в сянка Госпожа Билбао смята, че само комплексният подход може да гарантира правна уредба, която няма да допусне разпокъсаност. Идеята да се избегне фрагментирането. Второто, с което бих могъл да започна, е, че госпожа Билбао високо оценява усилията на докладчика господин Тейлър, но трябва да се каже, че поредица въпроси, сложни въпроси, все още екипът на докладчиците в Сянка все още е разделен. Госпожа Билбао смята, че независимо от това може да се намери решение. Може би решение за отлагане би било преждевременно. Госпожа Билбао каза, че ще положи всички усилия, за да се стигне до взаимноприемливо решение по всички все още нерешени въпроси и то в кратко време. Още един важен аспект е, че трябва да гарантираме това, че законодателно предложение допълва действащото законодателство на Европейския съюз за правата на лица с намалена подвижност, затова госпожа Билбао подчертава, че тя смята, че тази директива следва да се прилага само когато изискванията за достъпност не са обхванати от каквито да било други законодателни актове на Европейския съюз. Идеята е да се избегне всяко едно припокриване или пък вратички и пропуски в законодателството. Деликатният проблем е архитектурната среда. Виждаме, че има две концепции в нашата комисия и в екипа докладчици в Сянка. Ние всички знаем какви са различията. Госпожа Билбао предлага да помислим за баланс между двете позиции т.е. да не се връщаме към първоначалното предложение, т.е. да се включи архитектурната среда изцяло, но ако тя се включва, това да бъде на доброволна основа. Тя остава това на преценката на докладчика и докладчиците сянка, дали не трябва да се застъпи тази позиция при преговорите. Във връзка с туризма, нашия докладчик Сянка припомня, че включването на туризма по никакъв начин не противоречи на член 195 на Лисабонския договор, който оставя политиката в областта на туризма в ръцете на държавите членки. Так му обратното госпожа Билбао посочва, че туризмът е обхванат от директивата за услугите и в този контекст тези услуги стават правомощия на Европейския съюз. Също така докладчикът ни подчертава, че тя не иска тази директива да води до ненужно и неоправдано административно бреме за малките и средни предприятия и е, фирмите, които първо започват своята дейност, тя смята, че ако има административна тежест, тя трябва да бъде пропорционална. За това. Госпожа Билбао приветства разпоредбата, която да отчете альтернативата, свързана с предоставяне на възможно решение на доставчиците на транспортни услуги. Последното, което искаше да каже госпожа Билбао, тя искаше да припомни, че в други страни в света, в САЩ и в други държави, например в Южна Америка, достъпността на услугите и продукти вече е реалност и необходимо условие за достъп до пазара. Тя е убедена, че не можем да пропускаме възможността да направим нашите продукти и услуги по-достъпни и чрез това да бъдат по-привлекателни. Т.е. това е един допълнителен елемент, който има едно търговско-економическо измерение и тя ме помоли да подчертая това. Мисля си, че спрях на всички аспекти, които госпожа Билбал ме помоли да споделя с вас. Заповядайте, следващи оратор. Не искате да се изкажете. Добре, в такъв случай незабавно давам думата на комисията. И давам думата на госпожа Плазенция, която ще ни даде малко повече информация. Много благодаря. Съвсем накратко. Преди всичко искаме да благодарим за всички усилия, които бяха предприяти, за да се стигне до съгласие в рамките на тази комисия, искам да се спра на два важни аспекта. Първо, по елементите упоменати днес. Първо, намирането на баланса Комисията при своето предложение наистина смяташе за своя задача да отчете вече действащото законодателство и вече внесени законодателни предложения, за да се избегне всяко припокриване. Второ, една от основните цели на предложенията е да се гарантира достъпност. И това искам да поясня. Не означава да има различни варианти директивата се съсредоточава върху това как да се постигне достъпност по един организиран и последователен начин в целия Европейския съюз. Това са двете съображения, които бих искал да споделя с вас. Благодаря ви. Euh, Господин Тейлор има думата. Да, много ви благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, тъй като вече изоставам от графика, за мен и за групата на зелените и за много докладчици в сянка. Наистина трябва да има баланс. Важно е да се предоставят услугите и продуктите в областта на транспорта на всички хора, така че всички хора да могат да ги ползват в рамките на единия пазар. Мисля си, че целта е ясна, всички искаме да я постигнем говорихме за една ситуация, в която печелят всички. Подобряването на услугите за една сравнително малка група хора подобрява услугите за всички. Така че ще продължим да работим. Много благодаря за вашите изказвания. Така че благодаря ви още веднъж. Мерси Благодаря много, господин Тейлър. И така. Гласуването няма да се проведе утре се отлага за 11 април. Но повече не може да се отлага, защото това доста осложнява работата на нашата комисия. Имаме и други теми, по които работим. Правя това изключение сега, но няма да се повтаря трябва да се спазва графика, тъй като другите комисии чакат резултата от нашата работа и е добре да не блокираме законодателната работа на нашата парламентарна комисия. Продължаваме работата си. Заседанието ще продължи при закрити врата. Ще направим кратко прекъсване, за да бъде изключено предаването по интернет и каня представителите, които не са допуснати на заседанието при закрити врата, да напуснат залата. Най-вече представителите на съвета, моля.